че ще има мисия там на място, която на, наблюдава ам, провеждането на изборите, но венецуелските власти все още не са се изразили по въпроса. Седем резолюции са прияти, казва председателят. Приключвам дебата по тази тема. Следващата точка от дневния ред е дебат, свързан с Азербайджан. От името на съавторите, първо ще вземе думата гости, господин Ромева Ируеда. Благодаря, господин председателю. Говоря от името на колегата Улрике Луначек. Е, не съм голям фен на Евровизия, но е, сега е, състезанието ще се проведе е, в страна с драматично положение, що се отнася до правата на човека. Потъпкването на свободата на словото и на събранията е несъвместимо с демокрацията, защитата на правата на човека и основните свободи. Азербайджанските органи са длъжни да позволят мирните протести и е, да спрат да пречат на журналистите, които отразяват демонстрациите. Важно е също незабавно от затвора е, да бъдат освободени онези, които имат политически обвинения, включително е, шестимата журналисти, активистите в социалните мрежи, адвокатите, правозащитниците. Искам също да изразя симпатията си е, с кампанията Да пеем за демокрация. Това е, е, е проява свързана с Евровизия, която ще се проведе в Баку. Целта е да се осъществят необходимите демократични реформи и да се подобри положението с правата на човека в страната. Също се притеснявам от принудителното изгонване на хора и разрушаването на къщи във връзка с, отчасти части с предстоящата Евровизия в някои квартали на Баку. Призовавам азербайджанските власти продължаващото ново строителство на сгради в Баку да съответства на изискванията за правата на човека и преместването на хората да се извършва по прозрачни критерии и срещу справедливо обещетение. Най-сетне искам да отбележа и факта, че групата на ЕНП най-напред се присъедини към общата резолюция, както първоначално смятахме, че ще стане, въпреки че в един момент се появи риск за тяхното участие. Благодаря. Също от името на авторите давам името, думата на Мариете Шаке. Благодаря. Докато загряват участниците в конкурса за Евровизия, хората от Азербайджан нямат възможност да изразят своето мнение а този конкурс се използва за пропаганда. Ние сериозно сме обезпокоени от а, нарушаването на правата на човека в Азербайджан. Изявления от правителството не са достатъчни. Действията са това, което очакваме. Йофик Якоблу а, и Аслани бяха задържани наскоро на улиците на Баку. Само малко на брой заместник-председатели не са били задържани. Има заплахи, които се отправят, има хора, които са безследно изчезнали от, от дни. Има множество активисти, правозащитници, членове на опозицията, които са задържани от година. Те са признати за затворници на това, че имат по-различни обещения от тези на властите от Amnesty International. Необходимо е да се спазват правата на човека в рамките на ОССЕ. Дали искаме да. Те трябва да решат дали искат да са част от политиката на съседство или не. Ако не се придържат към поетите ангажименти, очевидно Азербайджан не трябва да участват в нея. Госпожа Декайзер за една минута. Благодаря, господин председател. Преди десетина дни е, гледах Евронюс и видях една прекрасна емисия реклама за Азербайджан във връзка е, с Евровизия, но нито дума за правата на човека. Показва се само Кристалния дворец и прочие. Мисля, че беше реклама. Е, всъщност, това се оказа, че е емисия на Евронюс. Затова днешната резолюция е извънредно важна. Аз ни най-малко не е, съм за бойкотиране на Евровизия. Това ще бъде много трудно. Но е, ние е, водим същите разговори и за е, Олимпийските игри в Китай, например. Казваме, това е уникален случай. Ако в събота 100 милиона телевизионни зрители седнат пред телевизора, това е начин да се покаже, че успоредно с газа, с парите, Азербайджан има и друго лице, което е извънредно проблематично. Това с правата на човека. Ще кажа също, че хилядите собственици на апартаменти, на къщи, които бяха изгонени от домовете си, за да бъдат построени сградите за Евровизия нямат обещетение и това е изключително жалко. Мисля, че трябва да изразим и признание към приятелите от НП, които решиха да се присъединят към резолюцията. Тя е абсолютно необходима. Благодаря, госпожо Декайзер. Господин Енгел има въпрос към вас. Ще го приемете ли с удоволствие? Благодаря, господин председателю. Аз е, по същество на първо място се присъединявам към вас, госпожо Кайзер, анали... към анализа на ситуацията. Е, вие по... за... сте първата, която по този начин описва ситуацията. Но всъщност е, не сте ли на мнение, че по същество е, неодавна беше гласувана е, нашата е, резолюция за асоцииране. И а, сме в контекст, а, който ни отдалечава от това, което а, днес обсъждаме. Нямаше ли да имаме друга възможност от самото начало да вземем мерки при положение, че Азербайджан не е демокрация? А, преди един месец нямахме ли по-добри възможности да действаме? Драги е, колега, не искам да ви крада короната, както се казва на френски, но е много важно да се обсъжда въпроса с правата на човека. От една страна имаме тъй наречената реал политик, реалната политика с енергетиката, с нашата криза, е, участието на Азербайджан е, проводи, които позволяват да се заобиколят други страни. Знаете всичко това. И от друга страна се казва, ако не правим споразумение с страни, които са истински демокрации тогава няма да постигнем напредък. Мисля, че един ден трябва просто да се а, свържат, и това е мисията ни в Европа, въпросите на демокрацията с тези за търговията. Всеки път трябва по този начин да подхождам. Е, Благодаря и сега Госпожа е, Маковей, е, последният от авторите. Mulțumesc. и драк. Качиде Исмаилова а, и Абазов са двама примери за нападения срещу журналисти в Азербайджан. Има произволни действия срещу мирни демонстранти, включително и през настоящата седмица. Ние искаме незабавното освобождаване на политически мотивираното задържане на хора, на правозащитници, на опозиционни лидери. Това е особено важно. Трябва да се спазват основните изисквания за а, правата на човека. Съветът на Европа има текст, който повелява спазване на правата на човека и тази страна е член на тази организация, както и е страна по хартата на ООН за правата на човека и трябва да спазва своите ангажименти, които е поела в сферата на правата на човека. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първо, господин Посел от името на НП. Уважаеми господин председател, нашата политическа група е против това, което се говори тук, включително и срещу резолюцията. Трябва да сме по-едини, не само а, заради евровизи, заради това, че наш колега преди 30 години взел участие в а, конкурса. От друга страна, Азербайджан е много важен партньор на Европейския съюз, член на съвета на Европа, член на Конвенцията за защита на човешките права и се задължава повече от други държави да се придържа към демократичните принципи, върховенството на закона и защита на човешките права. Това трябва да го приветстваме, трябва да се вгледаме точно какво се случва в Азербайджан. Трябва да видим какво се е случило преди конкурса. А, унищожаването на къщи, прогонването на хората от къщите им, това, че те не са а, обещетени, побоя упражнен върху демонстранти. А, потискане на, на религиозните е, свободи, незачитане а, на човешките права. Ето, поради всичко това, едва ли не, Азербайджан е един много, важ, много важен наш партньор. Следващия оратор. Господин Репо, господин председателю, Евровизия обърна вниманието на медиите е, към Азербайджан. Е, хората използваха тази възможност за да демонстрират по улиците е, против мизерното си социално положение и против нарушенията на правата на човека. Няколко души попаднаха в затвора за това, че са критикували правителството. Сянката на тоталитаризма все още тежи над страната Правата на човека те първа трябва да бъдат зачитани. Въпросът ми е, може ли Азербайджан да бъде ротационен член на съвета за сигурност на ОНЕ, когато толкова флагрантно нарушава правата на човека. Страната трябва да премахне в наказателния си кодекс наказателната отговорност за обида и клевета. Трябва да има широко спектърни реформи. Службата за външни действия трябва да поиска от Азербайджан да провежда разследване на всеки случай на ограничаване на свободата на изразяване и трябва да се предприема действия за освобождаване на политическите затворници. Е, благодаря господин Гербранди от името на Алде. Минута и половина. Благодаря, господин председател. В Баку миналата, миналия месец имах възможност да запитам президента Алиев какви са неговите планове за подобряване на положението с демокрацията, правата на човека и свободата на медиите в тази страна, особено в навечерието на конкурса на Евровизия тази седмица. Той ми отговори, че няма причини за подобряване на положението, защото то си е съвършено, както е. Аз бях смаян от това самочувствие. Светът, Европейския съюз се интересува от Азербайджан поради а, петрола и другите му богатства и че не се интересуваме от хората на Азербайджан. Ако комисария Фюле критикува положението с правата на човека в Азербайджан, малко след това в Баку, по време на посещението си, председателят на Европейската комисия не каза нищо за правата на човека. Докато позволяваме енергийните интереси да вземат връх, положението с правата на човека в Азербайджан няма да се подобри. В дългосрочна перспектива Европейския съюз трябва да гарантира по-добре своите енергийни интереси, като се бори за стабилна демокрация в Азербайджан, вместо да подкрепя сегашния режим на президента Алиев. Благодаря. Благодаря сега от името на Европа за свободата и демокрацията господин Ярослав Пашка. Благодаря, Господин председател, господин комисар, Азербайджан е една страна, която активно участва в европейските политики и чрез източното партньорство водят се преговори, свързани с подписване на договор за асоцииране. Азербайджан е важен економически партньор на Европейския съюз. Ето защо ние се интересуваме от политическата ситуация в тази страна. Но когато виждаме, че ситуацията, свързана с зачитан човешките права, се влушава, наше задължение ам, да обърнем внимание на Азербайджан за това, което се случва в страната, че се ам, оказва натиск върху журналисти, а, упражнява се побой върху демонстранти и така нататък. А, трябва да има един вид дипломатически предупреждения, отправени към Азербайджан, че а, страната трябва а, да приравни своето законодателство в унисон с международните стандарти, свързани с свободата на медиите, изразяване свобода на мнението и така нататък. Трябва да се замислим как точно по какъв начин да предадем това послание. Госпожа Корхова има думата. Китоксия. Благодаря, господин председателю. Голямо е вниманието на медиите към Азербайджан заради е, конкурса Евровизия, но е, медийното внимание е с е, доста отрицателен заряд поради проблемите с правата на човека. Ограничава се работата на неправителствените организации. Журналистите, които активно работят в социалните медии, са попадат в затвора и е, срещу тях има заплахи. Правителството е, много говори, много обещава да подобри положението. Е, обещава е, да преразгледа законодателството. Има нов комитет, който работи за нарушенията на правата на човека, за тяхното разследване, но трябва да се уверим в неговата независимост. Азербайджан е важна страна в рамките на политиката на добро съседство. И трябва да имаме предвид непременно какво става с правата на човека там, когато водим преговори по споразумението за асоцииране. Корина Крето. Благодаря, господин председател. Резолюцията ни подчертава ситуацията с правата на човека в Азербайджан и се надявам, че Властите в страната ще предприемат спешни мерки, за да, поемат, за да реализират на практика международните ангажименти, които са поели. Конкурса Евровизия е не само културна проява, факта, че се провежда в страна като Азербайджан, не бива да ни кара да забравяме за проблемите с правата на човека там. Има сплашване на независими журналисти. Обезпокоени сме също от а, отчуждаването на частна собственост а, по един непрозрачен начин. Освен това, настояваме да се спазва свободата на изразяване. Трябва да се засили сътрудничеството с Азербайджан с настояване да се спазват правата на човека. Има искане за въпрос по процедурата синя карта. Председател, уважаема госпожо Крето, аз исках, искам да ви попитам, разбира се, въпросите, които вие поставяте са от съществено значение, но смятате ли, че елементът на спешност в случая е, е обоснован? имайки предвид че ние като европейски съюз и азербайджан участваме в много двустранни платформи като парламентарната асамблея на евронест освен това азербайджан е член на съвета на европа и всички тези въпроси от дълго време се дискутират надълго и нашироко. смятате ли че с тази резолюция ние ще подпомогнем да се решат тези проблеми? благодаря. Благодаря за въпроса. По отношение спасяването на човешкия живот и защитата на правата на човека, никога не е късно да се действа. Ние сме длъжни с вас да подкрепяме интегрирането на тази страна в системата на европейските ценности. От друга страна обаче, нищо не оправдава това, което в момента става в Азербайджан. The next speaker is Madame Norika Nikolai. Госпожа е, Норика Николай, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Използвам случая с дискусията по спешната резолюция във връзка с Азербайджан, е, да, е, за да успоря нейната неотложност. Колеги, когато гласувахме по доклада за асоциирането на Азербайджан с голямо мнозинство, бяхме съвсем сериозни. И също сериозни бяхме, когато подкрепихме Азербайджан да стане а, член на съвета на сигурност. И сме сериозни, а, когато а, сключваме а, договорености с Азербайджан, а, които са изгодни а, за а, нашите граждани. А, граждани. А, сериозни ли сме, а, когато Настояваме на изпълнението на е, ангажиментите е, в сферата на енергетиката. Е, когато се питаме по такива въпроси, свързани с правата на човека, има цяла поредица от резолюции, свързани с най-различни въпроси и аз смятам, че наистина Азербайджан може би няма идеално отношение към правата на човека, но ние би трябвало да бъдем последователни е, и само така можем е, да е, породим доверие у нашите съграждани. Уместно е да се говори за правата на човека, но не бива тогава да се ограничаваме до енергийната политика и економическите интереси. Мисля, е, че е редно е, въпроса за правата на човека тогава да намери място в нашите разговори на економическа тема и на енергийна тема. Е, благодаря. Приемате ли въпрос от господин Посълт? Госпожо Николай, ние не сме бизнесмени тук, ние сме депутати, които сме задължени да зачитаме човешките права. И Виждате какво се случва с партньорски страни Украина, Русия. Всички те са членове на съвета на Европа. Трябва да искаме от нашите партньори да зачитат човешките права. Да, имате право с това, което казахте, но искам да, да ви попитам дали вие сте дали вие гласувахте за споразумението с Азербайджан, защото и тогава имаше условия да зачита човешките права. Не трябва да, се, не трябва да използваме двоя решим в собствените ни решения. Благодаря. Има седем желаящи да се изкажат в процедурата на спонтанни изказвания. Сария Исая е първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Европейският парламент изразява своето становище относно положението с правата на човека в Азербайджан. Те имат една много добра а, рекламна кампания, свързана с а, провеждането на конкурса Евровизия но всъщност не се случиха кой знае колко неща, що се отнася до спазването на правата на човека, а международната общност не обръща достатъчно внимание на това положение. Сега ние критикуваме страната, но критиката не се допуска вътре в страната. Има цензура, и всички е, страдат е, от това. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Елиса Яконсари. Благодаря. Е, колегата Есая и други колеги подчертаха, че е много голямо значението на тази резолюция. Важно е Европейският парламент да призове настоятелно е, азербайджанските компетентни органи да освободят политическите затворници и всички други лица задържани по политически причини. Искам и да подчертая, че Европейският парламент ще следи ставащото в страната, особено след конкурса Евровизия. Конкурсът за песен Евровизия е важна проява и искам да призова всички участници в това важно състезание да пеят така, че най-сетне политическите затворници да бъдат освободени. Не е редно хората да живеят в страх. Благодаря. Господин Войчеховски е следващият ни оратор за една минута. Е, попирам проект резолюции. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям проекто резолюцията. Съдбата на Азербайджан е близка до сърцето ни. Азербайджан се а, опитва да се присъедини към семейството на Европейския съюз. Азербайджан участва в а, а, футболни шампионати, сега и домакин на Евровизия. Азербайджан обаче, ако иска да се присъедини към Европейския съюз, трябва да зачита стандартите, свързани с а, защита на човешките права. Крайно време е да говорим открито да апелираме към азербайджанските власти, особено когато сега прожекторите са насочени към страната. Господин Зевка има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Мисля, че заключението е ясно. За последните 20 години след невизимостта на страната ние наблюдаваме огромния економически напредък на тази страна. Това е страна економически тигър, но демократичният процес не съпътства в същата степен економическото развитие. Има много какво да се желае, що се отнася до спазването на правата на човека, особено когато говорим за свобода на словото. Има много случаи на потъпване на правата на човека. Ние трябва да надигаме глас в подкрепа на журналисти, които нямат възможност да, да говорят свободно, които понякога дори биват хвърлени в затвора. Имаше пример с един журналист, след като е публикувал два статии в регионалния печат, е, е получил 10 години затвор. Това е напълно неприемливо. Мисля, че е жалко, че не говорихме така открито в Баку. Господин Кирилов, за една минута. Благодаря, господин председател. Правата на човека и тяхното спазване е, в непосредствено съседство на Европейския съюз са от основно значение, както и в други случаи обаче. Е, няма неотложни причини, поради които да се занимаваме е, с този въпрос. Естествено, при Азербайджан има а, някакви недостатъци, но а, какво е неотложното в този случай? Явно Евровизия. Просто има страх, че след конкурса властите могат да предприемат действия против опонентите. Всъщност, такава резолюция точно преди конкурса ще бъде нож гърба на политическите опоненти на правителството. Страхувам се, че всъщност резолюцията ще даде сила на хардлайнерите. По-разумно би било да се отложи гласуването и да има специален дебат в пленарно заседание с комисаря Фюлет това ще бъде подход ориентиран към резултати, защото азербайджанците със сигурност ще знаят, че проектите вече съществуват. Благодаря. Има син картон от господин Поселт. Приемате ли въпроса? Заповядайте, господин Посъл. Господин Кирилов, знаете ли, че една седмица преди конкурса Евровизия демонстрантите, ам, които са били по улиците, са били подложени на насилие? А, ще се а, чудя, ако вие не смятате, че това е спешен въпрос или какво трябва да чакаме, докато хората биват хвърляни в затвора. Да, следя отблизо оставащото в Азербайджан. Интересното е, че днес прочетох в International Herald Tribune, че вчера една мирна демонстрация срещу режима е минала по улиците без разрешение. И има някои неща, които трябва да бъдат много задълбочено обсъдени с властите. Но това, което казвам господин Посел, е, че не е това начинът. Погледнете ни колко сме тук в залата. Не е това начинът да се работи с страна, която е много важна и е, е много важен стратегически съсед на Съюза. Председателят господин Кукан. Дякуем, пан председател. Благодаря, господин председателю. Защитата на човешките права, защитата на демокрацията и върховенството на закона са са сред основните принципи, приети от Европейския съюз. Е, същите принципи трябва да въжат и за Азербайджан. Трябва да наблюдаваме ситуацията в Азербайджан. Е, Режимът трябва да бъде критикуван. Смятам, че правителството на Азербайджан трябва да прояви интерес към такъв род критика. Трябва да започнем да провеждаме разговори с свързани с това да бъдат потъпквани демонстрациите, да се упражнява натиск върху медиите и журналистите и така нататък. Ние трябва да трябва да искаме обяснен страна на Азербайджан като наш, наш партньор и за това искаме да приемем тази резолюция. Господя Жак Гомещ, господин Барозо беше в Баку, но ситуацията с правата на човека там се влушава. Има заплахи, има сплашване на демонстранти, на журналисти. И това се случва дори в настоящия момент. преговаряйки по споразумение за асоцииране с Азербайджан, ние трябва да настояваме за демократични реформи, особено, що се отнася до свободата на печата, на свободата на изразяването, трябва да използваме това като механизъм, за да накараме Азербайджан да спазва ангажиментите. Комисаря Поточник. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, далеч сме от експлуатиране на пълния потенциал на отношенията с Азербайджан за политическо асоцииране, економическа интеграция на страната с Европейския съюз Азербайджан трябва да положи значителни усилия за изпълнение на ангажиментите с оглед задълбочаване и превръщане в устойчив феномен на демокрацията, улесняване на изборните процеси, спазване на правата на човека и основните свободи и независимост на съдебната система. Това е ясно отразено в доклада за постигнатия напредък, публикуван от комисията на 15 май на умерени протестни действия през март месец на демонстрация на 2 април беше реагирано насилствено. Това показва сериозни проблеми на фронта на правата на човека и неизпълнение на ангажиментите поети спрямо Европейския съюз и в рамките на съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Същевременно на 16 май беше освободен господин Мицидли Меджидли и се надявам, че на 28 май ще има допълнителен брой лица, които ще бъдат освободени. Да, има нарушение на правата на собственост с принудителна евикция, понякога без съдебно решение и дори без предизвестие. Остава да се види как новите норми за евикцията, приети от 27 февруари е, от Министерския съвет, ще бъдат спазени и дали наистина ще се стигне до подобряване на положението. Мнозина от вас е, говориха за конкурса Евровизия. Конкурсът Евровизия е наистина възможност за властите, но тази възможност явно е пропусната. На 16 май на конференция за медийната свобода, организирана от кампанията Да пеем за демокрация, правителството отхвърли всички критики, като заяви, че в някои отделни случаи се извършва надлежното разследване. Това а, включва случая на Хадия Исмаилова, разследваща журналист, а, която бе застрашена от изнудване. Също на 16 май, по време на протестна акция а, на опозицията, имаше арестувани хора, които по-късно бяха освободени на 60 км от Баку. Медийната среда а, страда от самоналожена автоцензура. А, тормозят се журналистите. А, ето някои примери. Задържане на двама а, журналисти а, а, в провинцията, както и арестуването на редица журналисти по обвинение в шпионство. За съжаление, това не са единствените примери. Беше споменато, че от 2 до 4 април комисарят Фюле е бил в Баку във връзка с заседанието на Евронест. Това е дало възможност да се осветлят тревогите на Европейския съюз на най-високо политическо ниво, що се отнася до правата на човека. Европейският съюз очаква от Азербайджан изцяло да изпълнява ангажиментите си в рамките на съвета на Европа и източното партньорство. Както знаете, е- Европейският съюз и Азербайджан имат много а, сериозна програма за двустранно сътрудничество. Е, основният принцип на сътрудничество на Европейския съюз с всяка трета страна е зачитане на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Ако а, тези предпоставки не са на лице, сътрудничеството губи своето съдържание. Абсолютно прозрачна е оценката на Европейския съюз, досежно положението с правата на човека във всяка страна. През май месец докладът за напредъка много ясно отрази нашата оценка. Най-сетне, пълното изпълнение на плана за действие във връзка с добросъседството е задължително. Политическите затворници трябва да бъдат освободени, да загарантира гарантира свободата на словото. Европейският съюз очаква Азербайджан да покани специалния докладчик на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за политическите затворници да, пока... да посети страната. Благодаря. Получил съм 6 проекта за резолюции. Приключвам разискванията по темата. Гласуването ще бъде след изчерпване на всички е, осъждания за днес. Следващата точка